Guten Tag, good afternoon. Wir müssen an... Здравейте! Трябва да започваме. Обикновено се опитвам да бъдам а, точна, но сега се опитах да изчакам всички колеги, докато се съберат в залата. Днес ще обсъждаме въпроси от а, основен интерес за гражданите това е доклад, който засяга децата и внуците и бъдещето на Европа. Много бих се радвала, ако няма повече от едно заседание, които да вървят успоредно, за да могат всички наши колеги да присъстват. А, така ще отправя едно послание на организаторите на заседанията. И така, колеги, новата програма според мен би трябвало да има друго име, да се казва Yes Europe. Това е съкръщение за младеж, образование и спорт. Смятам, че е важно да наричаме нещата с едни правилни имена, така че за бъдеще ще говоря за Yes Europe Разбира се, ако моите колеги са съгласни за мен, разбира се, че трябва първо да гласуваме това предложение, но доколкото познавам колегите си и те са поне толкова разумни, колкото съм и аз. Моя проект от доклад вече има 235 предложения за изменения и освен това моите колеги не трябва да коментират само моите предложения за изменения, а трябва да, да променят и самото предложение на комисията. Така че в крайна сметка се получиха 605 изменения. Една част от тях са покрити от предложенията, които аз съм дала, други не са, но трябва да обобщим, за да видим в каква посока се а, движат измененията. А, освен това, комисията по а, заетост има 109 изменения, други комисии а, имат а, други изменения, така че общата им цифра е над а, 1000. Не се плашете, ние в крайна сметка ще сме в състояние да ги обобщим, така че да не бъдат толкова много в много насоки има съгласие, като например главата която касае младеща. Аз съм я добавила към предложението на комисията. В началото нямаше изобщо такава глава с собствен бюджет, предложен също така от мен. Второто изменение е името на програмата. Вече описах това и след това има отделни части от програмата, които имат вече утвърдени имена, като Еразъм, Грунтвик, Леонардо, Комениус. И ние сме за това тези имена да бъдат запазени. Друго предложение е да бъдат посочени какви минимални суми от разпределени средства за отделните части от програмата и сме за по-голяма степен на конкретност на предложението на комисията. Знаете, че в началото трудно се ориентирахме какво изобщо е предложението на комисията. И трябваше да чакам знак от комисията за това къде а, мога да намеря някаква информация, която търся, но тъй като ние не сме а, в а, курс по спортно ориентиране, смятам, че нещата трябва да бъдат организирани по друг начин. Освен това, смятам, че а, онази част от програмата, която касае приноса, а, дейностите по Жан Моне, а, тези суми, които са заделени, трябва да бъдат на разположение на всички институции, които до сега са получавали някакви средства. Знам, че голяма част от предложенията са доста спорни. Голяма част от измененията и голяма част от мненията, която получаваме отвън, коментират онзи механизъм за даване на заеми на студенти, който предвижда програмата. Вече два пъти сме обсъждали с комисията това предложение за заем за студенти, които завършват магистърска програма. А, като тук става въпрос за една възможност, а не за редовен инструмент за финансиране на такава, такова следване по магистърска програма. Смятам, че студентите ще получат възможност да следват в чужбина, ако имат достъп до такова финансиране и иначе не биха отишли да следват в чужбина. Една част от нашите колеги са а, за, други против, а, трети искат а, по-конкретно формулиране на условията за финансиране и за предоставяне на тези заеми. Във всеки случай, ние ще се опитаме да предоставим повече информация и да предвижим нещата в посока по-достъпна, повече достъпност и по-хуманно отношение към хората, които трябва да бъдат бенефициенти. Това беше по въпроса заем за следване по магистерска програма. Следващата тема са докторантите. А, и Една част от колегите искат е, тази група да се разглежда отделно. Аз не съм на това мнение. Смятам, че е, докторската степен е една от е, степените в академичната стълбица и част от следването за бакалавър-магистър и следващата степен е докторската степен. Така че според мен общите докторски работи не би трябвало да са част от настоящата програма, а трябва да бъдат част от Хоризонт 2020. Надявам се да получа малко повече информация от комисията по този въпрос. В програмата Хоризонт 2020 и в частта по Мари Кюри. Тук искам да помоля комисията за малко повече разяснения. По общите цели на програмата и отделните цели за младеща, за спорта и за обучението имаше много предложения за изменения. Например, всичко свързано с участието на а, отвъд морските страни и територии в програмата. Дами и господа, не виждам проблем тези територии и държави да участват, защото принципно това са държави от Европейския съюз. Френските отвъдморски страни и територии са част от е, Европейския съюз, така че не смятам, че трябва да бъдат изрично упоменати можем да предприемем това изменение, но смятам, че не е нужно. Ще помоля комисията за нейно становище. След това Erasmus Mundus според мен трябва да остане запазено като марка, под която да се действа, тя да обединява всички действия между Европа и трети страни. Тоест Еразмус Мудност ще остане в сила, дори да не се спомене това изрично в програмата. И Еразмус Мудност ще бъде част от тялостната програма Еразъм за всички. Някои от вас направиха предложение за международният аспект на професионалното образование и обучение, а именно за мобилността на обучаващи се а, в а, професии. След всички обсъждания с а, заинтересованите страни, стигам до мнението, че няма средства за мобилност а, на обучаващи се в професионално обучение. А, имаме средства само за сътрудничество с тях. Така че желателно е да работим в този сектор, но самата програма не предвижда достатъчно средства, за да можем да си позволим мобилност към трети държави на обучаващи се в професии. За главата спорт също има изключително много предложения. От една страна, мнозин от вас искат да се заложи на масовия спорт, на спорта на доброволна основа и да се засили връзката между образованието и спорт. Ще се опитаме да се съобразим с тези предложения. Ще се опитам за най-спорните въпроси или за темите, по които има най-много различни предложения, да изготвя компромисни предложения, които да ви изпратя днес до вечерта, за да могат докладчиците, които ще се срещат утре след обяд, да обсъдят и тези компромисни предложения. Връзката между държава и обучение и образование вече споменах, няма да се връщам на тези въпроси. Имам различни бележки пред мен. Не мога да се ориентирам винаги. Тоест, това е в общи линии важната информация за вас. Тоест, от една страна възможностите за заем а, за студенти, а, които следват по магистрски програми, новата глава за спорта. Това са областите, в които искам да предложа някакъв компромис а, с предложенията на моите колеги. От 1992 година насам сам имам възможност да работя върху тези програми за образование и обучение. И искам да кажа, че не винаги работата е протичала толкова конструктивно. Искам да благодаря за това на моите колеги. На 27 ноември ще гласуваме проект от доклада. Надявам се до тогава да имаме а, едно единно предложение. Имаме представител на комисията, негови колеги и по изключение ще бъда много любезна към комисията. Бях нелюбезна в началото на обсъждането. Но на това място мога да кажа, че постигнахме голям напредък по отношение на многото неясноти, които съществуваха в началото. А, тук получихме цялата подкрепа на комисията, която можехме да искаме. Така че а, днес можем да поздравим представителите на комисията като наши приятели. Това беше моето резюме на последните все още неизяснени въпроси във връзка с проекта доклада. Сега давам думата на, а, на госпожа Мари Терес Санчес Смит. Euh, Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих се основала на предложението на комисията и на наслова, който тя дава. Е разъм за всички. В грижата си да не бъде забравен никой. Е, тази възможност за мобилност да бъде достъпна за колкото се може повече хора. Ето защо, според мен, толкова много бяха измененията. Вярно е, водихме много разговори и дискусии по отношение на адреса на този механизъм. а Необходимо е да се прецизира, според мен. Какво е съдържанието? Какво е съдържанието на термина студент или учащ се? дали той може да бъде тълкуван широко, хващайки всички учащи се, но пък в зависимост от държавата членка терминът не е с един и същ персонален обхват, а имайки предвид също така, че днес Механизмът става достъпен и за учащите се в заведения, учебни заведения за професионално образование. Те пък не винаги са включени в висшата степен на образованието, не биват включвани в понятието студенти и така нататък. Но наистина предмет на консенсус е, според мен, е, намерението, инструментът да бъде достъпен и за е, учащите се в професионални учебни заведения. Вярно е, бюджетните средства са ограничени, но трябва да се направи всичко необходимо инструментът за мобилност да бъде колкото се може по-общо достъпен. Вторият момент, който разделя мненията, е за студентските заеми. И трябва да се прецизира, че този механизъм, тази възможност не измества стипендиите. Нали, ако допуснем това, бихме се отдалечили от целта си. Третият въпрос, който буди безпокойство, според мен мисля по седми член – за търсещите първото си работно място, завършили висшето си образование. В компромисното предложение, мисля, е, се прецизира срок от 12 месеца за достъп до програмата за мобилност. И отново, имайки предвид недостига на финансови средства, не всички биха могли да получат достъп, но би трябвало да се погрижим и за онези, които току-що са завършили висшето си образование, през следващите 12 месеца, търсейки работа, да могат да получат средства и за мобилност и евентуално по този начин да се облегчи намирането на работа. На четвърто място за спорта и за връзката между образованието и спорта. Знаете, че аз винаги съм държала на спортното възпитание и образование от най-ранна възраст. Така че спортът наистина да се превърне в истински инструмент за социална интеграция. Благодаря. Госпожа Йордан. Тук е, нали? Всъщност от името на господин Милцвер, който се кандидатира за председател, да, аз ще се опитам да говоря от негово име, като в същото време му желая успех тази неделя. Очевидно на президентски избори. Бих искал да обърна вниманието на колегите е, от комисията върху Евросредиземноморския университет – това е един европейски проект в рамките на Съюза за Средиземно море, на свой ред в рамките на добросъседската политика на Съюза и всъщност единствения пряк инструмент на тази добросъседска политика, ползващ се с високата подкрепа на високопоставени европейски политици, лично на господин Барозо, председател на Европейската комисия и други. Призванието на този университет е да развива сътрудничеството в Евро-Средиземноморския басейн. И първите стъпки към създаването на този университет са насочени към това той да придобие обществена популярност, да изгради множество контакти и резултатите към днешна дата са великолепни. Е, е, университетът интегрира, обхваща днес 206 образователни и изследователски звена от 46 страни. Междувременно трябваше да бъде назначен персонал, е, ръководители на университета и, и такива са назначени, имат сериозни, амбициозни програми вече се организират, т.е. до сега бяха организирани курсове професионални, а сега вече намеренията са университета да заработи на пълни обороти, както всички останали университети. И разбира се, Средиземноморският университет се нуждае от подкрепа. От подкрепата на Европейския съюз. Това е негов проект не само морална, а и финансова подкрепа. И аз апелирам към вас е, да оказвате своето влияние в името на тази идея. В крайна края ще става въпрос не само за политиката, а и за доверието, с което се ползва Европейският съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Коста има думата. Не, не желаете ли? Господин Свинбън? Госпожа, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на колегата Макларкин от Европейски консерватори и реформисти. За съжаление, тя е възпрепятствана в избирателния си район е, от участие е, в днешната дискусия, но е внесла редица изменения и допълнения. Що се отнася до спорта, Европейски е, консерватори и реформисти е, смятат, че е, спорта трябва да бъде основна насоченост и то на най-масовото местно равнище. Колегата категорично подкрепя местните спортни инициативи по инициатива на местните общности, обслужвайки потребностите на същите в интерес на социалното приобщаване, равните възможности и прочие. Според нас тези местни дейности обаче не следва да бъдат вкарвани в кълъпа на международните прояви. Освен това, ние подчертаваме значението на любителския спор, на, на самодейността в спорта и а, наскоро състоялите се Олимпийски игри в Великобритания доказаха значението на тези идеи. Противопоставяме се на отказа от идеята за спомоществователството или спонсорството. Ние сме убедени, че спонсорството е отрешаващо значение за развитие, особено на местните спортни, тексто, е, спортни инициативи. А както изглежда от сегашния текст, ако се откажем от спонсорството, ние ще лишим от каквото и да било финансиране местните спортни инициативи. Госпожа Макларкин по-нататък е, настоява за намаляване на бюджета за дейностите под наслов Жан Моне, е, смятайки, че европейските средства за култура следва да се насочат само към тези програми, които наистина допринасят полза не може за една програма да се харчат повече пари, отколкото за цялата спортна дейност. А да не говорим, че чрез спорта младежите биха осъзнали по-добре значението на европейската интеграция. We think that this potentially may be a, a difficult extension of the EU budget competence. And if the facility were to be... Още повече, ако се приемат сегашните финансови намерения, ние смятаме, че за да се е, е, гарантира адекватно възстановяване на средствата, ще трябва да се създаде една общо европейска система за наблюдение и контрол. Натрупаният във Великобритания опит е, по схемата за гарантиране на студентските заеми сочи, че много трудно се събират дължимите суми, когато кредитополучателят след завършването на образованието си напусне страната, в която е получил кредит. И а, извеждането на тази дейност на общоевропейско равнище би довело до сериозни кредитни проблеми. В заключение, госпожа Макларкин с интерес очаква по-нататъчното си сътрудничество с докладчицата. Благодаря. Господин Лукагард. Благодаря, госпожо председател. Тъй като сме в а, хода на преговорите, мисля, че е добре да кажа няколко думи за тях. Наистина нещата се движат в правилната посока. Добри срещи, заседания проведохме. Искам да припомня някои от основните моменти на загриженост до момента. Не е тайна, че е най-важно да се оцели равновесието между опростяването, простотата на структурата и а, целите на програмата. Близо сме до момента, в който ще постигнем този баланс и с бюджета в многогодишната финансова рамка. Така че е, работим по една по-простена версия за мобилността. Трябва да продължим по този път нататък. Има доста предложения за членове 5, 7 и 10 за изменение на тези членове и се надявам, че по този начин ще постигнем добри резултати в преговорите от тук нататък. Що се отнася до бюджета, член 13, предложихме някои цифри, като 76%, 35% за университетско образование, съответния процент за професионално образование и за училищно образование – като а, премахваме минималните разпределения за по-широката база и смятам, че това предложение, което предлагаме е много добро решение. А сега единствено остава да се да постигнем съгласие по реалните числа и съм сигурен, че ще го постигнем. Що се отнася за инструмента за заеми, не сме постигнали окончателен вид на позицията си. Виждаме в съвета, че също има разединение между държавите членки по този въпрос. държавите членки по различен начин биха употребявали подобен инструмент. Най-просто казано, ще се използва много повече в някои държави, отколкото в други. Това е причината за нашето а, притеснение, особено по отношение на а, северните държави трябва да разгледаме вариант, който да е приемлив за всички, а не сме го намерили до момента. Разбираме, че става въпрос за регламент. Ето защо е много трудно да се говори за доброволно участие на държавите членки, но това е важно, за да има и нашата подкрепа поне. Не би било справедливо иначе не би било справедливо, така както се предлага в момента. Ето защо бих предложил да разгледаме още веднъж този въпрос. И е на последно място споменаването на Erasmus Mundus. Обмислих отново въпроса. Смятам, че председателката е, ва, е, е права. Трябва да упоменем това име. Много хора то се ползва с а, о, подкрепата на много хора, като говорим за имена, имидж и брандове. Вероятно не е зле да обмислим този въпрос. Така, поне ще имаме още един еразъм. Това е всичко от наша страна на този етап. Благодаря. Благодаря. Може би са се доближили нашите мнения, господин Лъкегард. Господин Кавада. Впечатлен съм от а, а, вашия милостив жест. Госпожо председател, благодаря ви. Няколко малки забележки. Колегата Лъкагард, както и вие, справо казва – Необходими са години, за да се популяризира една марка, един запазен знак. Глупаво е да се отказваме от постигнато. Така че, госпожи и господа от комисията, ако нещо действа, дава добър резултат, нека не се отказваме от него. А, и апелирайки към председателката, а и към комисията, би трябвало някъде в преамбюла евентуално да фигурира следната идея. Европейският съюз се е, характеризира от органични, основополагащи актове, като започне с Общността за въглища и стомана, Евратум, римските договори и така нататък и така нататък. И а, като стигнем до Еразъм, не след дълго тази марка, това име, придоби известност е, сред академичните среди в Нью Йорк. По-настоящем е, е, се е, върти трети филм посветен на този успех. И не е възможно да се финансира една такава програма с толкова малко средства. И трябва да се каже някъде в преамбюла, че постигнати успех, колкото и да е голям, е недостатъчен и трябва да положим всички усилия да гарантираме още по-голям успех. Другото е престъпление. Тук сме постигнали ефект, който е безспорен, който е постижение на Европа. 25 години не делят от 1987 година. Сега е дошло отново време да се осланяме на младите за бъдещето на Европа. Осланям се на вас е, да намерите някакъв начин. Аз е, съм сигурен в е, вашата способност да предложите текст, който да подчертае необходимостта от всячески усилия за гарантиране на още по-голям успех. Ще помисля, но имахме крайен срок все пак за изменения и допълнения, така че побързайте. А, опитайте под формата на устно изменение, понеже за друго време няма. Колкото се може по-скоро разработете, подгответе това устно изменение. Госпожо председател, става въпрос само за три реда. Да, да, три реда, но крайния срок въжи за всички. Дали е 100 реда или 3 реда е все едно. Добре, отбелязвам, каза председателката, вашето желание. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ehm, nebudem opakovať veci, ktoré už kolegovia hovorili. Ja si myslím, že netreba veľmi dlho o tom rozprávať. Благодаря. Аз няма да повтарям това, което колегите ми казаха преди мене. Това едва ли ще е последната дискусия по въпроса за еразъм. Мога да кажа, че много се радвам, че успяхме да сближим мненията си. Все още не сме постигнали компромис, но въпреки всичко смятам, че се справяме добре с това да подчертаваме действително важните неща от тази програма и да се съсредоточим върху нейната полза за гражданите. Искам да кажа, че някои колеги опитаха да отворят тази програма и към хора, търсещи работа, но тук а, смятам, че а, идва мястото на Европейския социален фонд. Защото тази програма няма да реши проблемите с заетостта, дори да разполага с достатъчно средства за младеща, спорта и така нататък. Радвам се, че постигнахме някои компромиси, които според нас са положителни и съм сигурна, че ще успеем да постигнем нещо много важно за нашата политическа група. сред колегите е разпространено мнението, че трябва да бъдат доволни не само институциите, които вземат участие в процеса на програмиране, а трябва и отделните личности, хората да бъдат доволни. И тук искам да засегна въпроса с схемата, финансовия инструмент за гаранция за заем на студенти и искам да обърна внимание върху едно предложение на нашата група. Нашата група даде доста предложения. Надяваме се, че и предложението ни свързано с този финансов инструмент също ще бъде прието. тук работим в една посока с господин Локегард и в крайна сметка, въз основа на нашите усилия, комисията все по-точно формулираше своето предложение и все повече се доближава текста на комисията до онова, което нашата парламентарна комисия смята, че трябва да се съдържа в предложението. Има много членове на парламента, които са ангажирани с тази тема. Последната ни среща беше изключително плодотворна. Надявам се, че ще постигнем по-нататъчен напредък на срещата на координаторите, на срещата на докладчиците в сянка утре по отношение на бюджета. Не знам дали ще получим всички средства, които бихме искали. Бих се радвала да чуя мнението на представители на съвета по този въпрос. Благодаря за вниманието и се надявам, че заедно ще бъдем успешни. И аз искам да благодаря за добрата и конструктивна работа. Смятам, че постигнахме добър консенсус. Съгласен съм с докладчетата. По отношение на въпроса за бюджета смятам, че нашите министри трябва да кажат дали, когато говорим за Yes Europe, имаме яснота за целия бюджет и за отделните подпрограми. Много е важно да знаем това. Не знам какво е мнението на вас, госпожо докладчик. Има ли определени проценти на средства, които ще бъдат разпределени по отделните програми? И дали ще можем да разчитаме на някакви минимални суми от разпределени средства? Благодаря. Благодаря, госпожа Бенера Пату. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Както колегите, аз бих искал да подчертая факта, че имахме много срещи и много разговори. И много неща успяхме да впишем в новата позиция, новото становище по доклада Еразъм. Аз бих подкрепила устното изменение на господин Кавада. Наистина, разъм е добре известна програма, но като погледнем бюджета, господин Ламасур по едно време каза, че е на лице сериозен риск и разъм да остане без пари. А, има, има петиции, има, има въпроси и недоволство на гражданите. Еразъм е програма добре известна. И освен това, има още един аргумент. В Европа в крайна края ще се борим за езиково многообразие. А новото заглавие, което се предлага, ЕС yes, Европа, е уклон към англосаксонската езикова традиция. Еразъм е, е, е първо на първо световно човешко достояние, е известно на всички езици. И лесно, еразъм за всички, се превежда на всички езици на Европа. Значи нещо за преамбюла. Да, да, а, за недоразумение, евентуално дали господин Кавадай е засегнал този въпрос. Да, разбира се, в началото, освен всичко останало, аз казах, че е разве марка. И тя трябва, трябва да се запази. Така, по-нататък за гаранциите на студентските кредити предмет на спор. Според мен целта на една такава кредитна гаранция е колкото се може по-голям брой студенти е, е, да е, получат възможност да завършат магистърска степен по линия на академичната мобилност. Ще видим как, какъв текст ще се включи най-накрая в окончателната форма на доклада. И накрая, при финансирането от страна на банките е много важно да се направи така, че банките да не са селективни в финансирането на едни или други академични профили, на, на, на едни или други специалности. Та се надявам да, да стигнем до консенсус и по това. И накрая за международното сътрудничество и Еразъм Мундус. Нека напомня, че с голямо мнозинство гласувахме писмена декларация за Еразъм Евромет преди няколко месец. И аз бих предложила в рамките на Ераза Мундус като шапка в съответствие с добросъседската политика и сътрудничество с Средиземноморския басейн да се впише и запазването на и на тази марка, на Еразъм Евромет. В тази връзка бих искал да спомена, че съм заместник председател на Комисията по културата на Средиземноморската парламентарна асамблея, Европейски съюз Средиземно море. И И аз имам наблюдение в това си качество към, върху Европейския средиземноморски университет и смятам, че той също трябва да се впише в Еразъм. Благодаря. Сега мисля, че всички въпроси са изчерпани и искам аз да кажа нещо, след което да дам думата на комисията, която може да ме поправи. Ще започна от самото начало, защото Мари Терес трябва да тръгва след малко. Мисля, че не си ме разбрала правилно. Професионалните училища са включени в а, този механизъм за мобилност. А, става въпрос за международната мобилност на обучаващи се в а, професионална, професионално обуча, образование и обучение, защото казахме, че няма достатъчно средства за това. Така че професионалните училища и учащите се в тях са а, в групата на обучаващите се. А, става въпрос за невъзможността да се финансира международна мобилност в трети държави. А, по отношение на заетостта, казахме, че искаме да се съсредоточим в а, посока образование и обучение и не бива да се обръщаме към хората без работа. Евентуално, заедно с комисията, бихме могли да удължим един период на финансиране от 12 на 14 месеца по отношение на Евросредиземноморският университет. Тук Комисията запази две от институциите, които получаваха финансиране и четири, а, на четири от тях бяха прекратени средствата. А, не знам на какъв принцип беше направено това, а, но така ли, че нямаме средства за всички институции? И смятам, че този Евросредиземноморски университет а, върши добра работа. Специално италианските университети има добро сътрудничество с него. А, и е чудесно, че тази а, работа се върши. Но мога да ви кажа, че в Болония от 15 години вече се работи по този начин. Тоест, смятам, че принципно е добре Евросредиземноморския университет а, или всички институции да продължават да получават финансиране, а самата няма да внеса такова предложение. А, мое задължение като докладчик е да изразя това мнение, а, което идва от вас. По а, изказването на госпожа Спрингборн. Една част от вашите предложения, свързани с спорта попаднаха в измененията. Все още нямаме достатъчно добре формулирано предложение. Надявам се, че след обяда ще имаме добра формулировка и ще изпратим на госпожа Макларкин. Разбира се, че европейското измерение е важна. Ние говорим преди всичко за това. Тоест, ние не можем да подкрепяме местни инициативи, които нямат нищо общо с европейското измерение на спорта. Тоест, всичко, което попада в нашето полезрение, се развива на европейско ниво. И това, че се разминава вашето мнение или мнението на госпожа Макларкин с това, което ние предлагаме е разбираемо, но смятам, че а, не бива да губим от а, очи европейското измерение. Това е работа на Лондон или на Единбъро. За финансирането на заеми за студентите, смятам, че това е а, въпрос, който може да бъде решен от Европейската банка за инвестиции. Господин Локегард, не смятам, че сте прав. Вие казвате, че северните държави не могат да използват такъв инструмент за финансиране. В Германия също има такъв инструмент. Тук не става въпрос обаче за създаването на нов инструмент, който да замени съществуващите вие не сте задължени да използвате вече съществуващия инструмент и по този начин да нямате достъп до европейския инструмент, например. Но ако се замисля за Великобритания, например, колко студенти по Еразъм има, които следват в чужбина? Не са толкова много. Всички казват, ние участваме, но на практика има много малко хора, които пътуват в рамките на тази програма. Тоест, проблемът е, че на доброволни начала не може да се постигне решение и за това ние предвиждаме европейско решение, което да въжи за всички граждани. И когато се прецени, всеки може да кандидатства за достъп до този инструмент. Ако се откаже някой доброволно, това е друг въпрос. Но не може да се лишават от самото начало гражданите на една държава от е, възможности, които съществуват на европейско ниво. Не става въпрос не става въпрос за участието в отделни програми, Комениус, Еразъм и така нататък. Става въпрос за достъп е, за всички. Споменахте и бюджета не взех отношение по този въпрос, защото още не съм готова. Не съм съгласна с 76%, които споменахте. Готова съм да отстъпя от 90%, към които се стремях в началото и смятам, че можем да се споразумеем на някъде около 84-5%. Но трябва програмата да предвижда възможности е, за транссекторно сътрудничество. Още не съм готова с тази тема, не съм достатъчно подготвена. Утре ще можем да обсъждаме този въпрос. Надявам се комисията сега да направи това, което ние предложихме още преди 6 години, а именно възможността а, да се прехвърлят а, средства от един сектор в друг. Но им искаме ориентировачни суми, противен случай ще предоставяме прекалено много възможности за решение в ръцете на бюрократите. Ние сме избраните представители на гражданите и ще се опитаме да си свършим работата. Изяснихме предложенията на господин Корола, за мадам Бенера Папарту. Не смятам, че се нуждаем от нещо специално за Евромет, защото това е в компетентността на политиката по добросъседство. Ние изрично споменаваме междусъседските отношения в текста – а, и сега ще се върна на заглавието на програмата. Е, ако кажете Yes Europe, това е много френско. Но също така можем да кажем Европа. Yes, ме е Проблемът е това Yes, а не Европа и какво означава. Ама чакайте, идете, идете в Париж, някъде в френско говоряща форм, а, държава. Всички знаят какво е ЕС, вероятно не знаят какво е я. Да, да, но ЕС не е образователна програма. Това ще стане. Ще си стане марка. ЕС Юръп или ес Europe на френски, ако искате. ес Европа на български. Ще кажа, че всички сме да за тази Европа. На Аденауер, на, на Шуман c'est très familier. Tout le monde sait yes. И сега, yes, всеки знае, що е то yes. Даже във Франция. Та не сме далеч, мисля. Сега се казва lifelong learning, например. Вие как ще го преведете? Обучение през целия живот или образование през целия живот. Ма това не е lifelong learning, а вие сте го превели. А може да кажете да Европа, вместо да кажете yes Европа. <coughs> А yes как ще го разгънем на, на френски? Аз ще ви помогна, ако не се сещате. А месье Корел, си му бле, месье Корел. Господин Корел има думата. Стига толкова с тези пазарлаци. Нека споделя, че за мен и за моите колеги беше истинско удоволствие да участваме в а, обсъжданията по тази програма. Наистина а, беше трудно да дойдем до тук и а, трябва да спомена също, че наистина смятах, че предложението на комисията ще се подърби много, а, преминавайки през съвета, идвайки тук и след това превръщайки се в а, реалност. Това, което ни обединява. Това са добри програми и ние всички искаме да ги направим още по-добри. И смятам, че постигаме вече тази цел. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати докторските програми. Кандидатите в новото предложение за 2014-2020. Два елемента има, които трябва да разгледаме. От една страна и в момента в Еразъм, не Еразмус Мундус, имаме два вида дейности, които ще продължат. А, мобилността, академичната мобилност за докторските кандидати, а, няколко хиляди годишно, които ще могат да се възползват от а, програмата и да пътуват. Това ще продължи така в програмата и ако се приеме предложението, а, тази възможност ще бъде отворена и към трети страни. Това е първи момент. Вторият е, че разбира се, когато говорим за взаимодействие между университетите, има проекти за взаимодействие и днес. И те ще продължат и в бъдеще, след като се приеме нашето предложение. Това, което имаме намерение да се осъществи като новост, е съвместните докторски програми, които са изцяло в рамките на Erasmus Mundus за магистърски програми и за докторски програми. До сега имахме успех, но не кой знае колко значителен около 10 такива а, общи съвместни докторски програми годишно успявахме да финансираме до сега. А сега ще се случва това в рамките на Мария Кюри, програмата Мария Кюри. Както господин Локегард знае много добре, а, вече съществува такава програма в рамките на Мария Кюри. И това, което искаме да се случи в бъдеще е да се разграничават магистрските и докторски програми и да се прехвърли не мобилността, а съвместните докторски програми в рамките на Мария Кюри. И така да направим по-добра връзка между образованието и научните изследвания. Знаете, в Хоризонт 2020 Мария Кюри програмата цели точно това. Другият момент, който много ясно се открои в дискусията, са гаранциите за студентските заеми. Искам да кажа нещо много ясно от самото начало. На първо място става въпрос за един допълнителен инструмент. Нещо, което е в допълнение към съществуващите вече програми, инструменти в Еразъм и в Еразмус Мундус. Това ще са нови възможности за студентите, които искат да продължат в магистърска програма в държава, различна от тази, в която са се обучавали до момента. Другият втори много важен момент е, когато казваме гаранции, не казваме, че ще гарантираме 100% от средствата, които отпускат, с които ще се включат банките в инструмента. Не е така. Би било твърде лесно. 18% гарантираме тези средства, което означава, че разбира се, банките поемат част от а, риска и той се намалява с тази гаранция от 18%, която ние даваме. И тук трябва също така да отчетем и реалността в Европейския съюз, а именно това, че той не е банков съюз. Не можем да прилагаме една и съща система навсякъде в Европа. Има четири е, системи, които работят много близко една до друга в смисъл, че те отчитат социалните елементи и се отчита и социалния момент и елементите, свързани с доходите. Въвеждаме много ясни гаранции за заемоползвателите и така се намалява лихвения процент в сравнение с средния за държавата и заемополучателите, не трябва да заемът им не подлежи на възстановяване а, минимум 12 месеца след завършване на обучението. И също така има допълнителни а, а, гаранции, подкрепа, да речем в случай, че заемополучателят загуби заетостта си или е, при други обстоятелства, в които може да се ползва отлагане на продължаването на изплащането на заема. И също така има възможности за по-ранно погасяване. С тези конкретни качества на гаранциите, смятаме, че ние се ще се погрижим добре за, тези, за този инструмент за гарантиране на заемите и така а, банките от своя страна единствено могат да поискат обезпечение. А, всъщност единственото, което като обезпечение подлежи а, биха могли да поискат банките от заемополучателя е факта, че те са записани в магистърска програма или съответната програма, а не е, каквато е да била друга информация за економическата ситуация. Също така няма да има разлика между програмите. Всички видове програми магистърски ще бъдат прияти към този е, фонд за гаран... Е, инструмент за гарантиране на заемите. Това е много важен проблем от философска гледна точка. Според нас не всички дейности а, имат една и съща полза за всички държави в Европейския съюз. Нормално е. Някои институции са по-добре разположени в една държава, отколкото в друга. Такива са нещата в живота и, госпожо Пак, вие сама казахте, че ако ние въведем такава една система, в която всеки си избира каквото си иска, ще бъде много по-трудно за управление. Друг момент, който засегнахте? е свързан с процеса за свързване на програмите със съответните бюджетни позиции трябва да има равновесие между политическите решения и необходимата гъвкавост, както вие самите казахте, от една страна конкретните обстоятелства и също така възможността да финансираме хоризонтални проекти. И накрая нека добавя а, един факт от реалността, че когато обсъждате по подробно разпределените по сектори, не трябва да а, забравяме, че добавяме а, във връзка с университетското образование не само програмата Еразъм, но също така и програмата Еразмус Мундус. Това също трябва да бъде отчетено, за да имаме конкретно определение по тези въпроси. Други въз... въпроси, които бяха а, повдигнати, а, отдалечените територии, това е нещо интересно, но наистина определението за държави членки и кои територии се управляват от съответните а, разпоредби е решение, което вече е прието от съвета някъде другаде и това, което правим а, в момента, е да потвърждаваме, че програмата се отнася и за тях. Сигурен съм, че технически ще намерим решение каквото е необходимо. При определението за студентите, обучаващите се, госпожо Пак, много правилно повдигнахте този въпрос, особено когато говорим за електронно образование и определението в член 7 на предложението в момента и връзката с програмата Леонардо. Друг важен момент – разширяването на международното сътрудничество. Още веднъж много е важно това за развиващите се страни и средствата, които ще бъдат разпределени към международния аспект на новата програма от а, инструмента за външни дейности, само висшето образование е, се покрива в момента, така че трябва да мобилизираме средства от а, а, глава 1, така че това ще бъде необходимо. 12 10 те и 15-те месеца, въпрос, който повдигнахте, според нас 15-те месеца ще създадат известни проблеми с оглед на управлението на проекта, но ще разгледаме този въпрос и ще се върнем обратно към вас, за да видим дали може да се прояви допълнителна гъвкавост тук. По въпроса за спорта още веднъж ще повторя, че разбира се, всяка дейност, финансирана от новата програма, трябва да има международен аспект, защото иначе може да се финансира от националните фондове и средства. А, както институциите по Жан Моне, това е труден дебат, затова комисията предложи да са само две, за да се отчете факта, че иначе може би ще отворим една котия на Пандора и, Пандора и ще има много други проблеми. Така че да е ясно кой а, може да бъде финансиран. Мисля, че с това покрих всички въпроси. Ако смятате, че трябва отново да покрия някой въпрос, моля, госпожа Пак, да ми а, напомните. Благодаря. Благодаря, господин Корел. Забелязах, че казвате, че Еразмус Мундус трябва да стане част, да бъде включен в а, е, разъм. Но, от друга страна, казахте, че част от докторантите трябва да бъдат прехвърлени към програмата Мари Кюри или не? И трябва да сме точни. Какво имаме предвид? Може ли още веднъж да обясните какво точно имате предвид? Е, е, Благодаря. На първо място има много по-малко докторски, отколкото магистърски програми. 10 годишно за а, докторските програми и 35 годишно магистърски програми. Това е цифрата от 2000-та година насам. Така че а, това е в първата част на отговора ми. Втората част, да, разбира се, част от средствата за съществуващите съвместни програми ще бъдат покрити от новата програма. Знаете, проектите са в последните 5 години и финансирането предстои да бъде продължено в рамките на новата програма, така че една част от бюджета по новата програма ще се използва да се покрият съществуващи ангажименти към вече течащи проекти, които се осъществяват. Частта от финансирането, което ще бъде прехвърлено към Мария Кюри ще бъде по-малко. Но, а, прехвърляйки към Мария Кюри, програмата Мария Кюри, ще има повече средства за докторските програми. Благодаря, господин Корел. Искам да ви обърна внимание, че Господин Корел обясни финансови инструмент а, за гаранция на заем и той е част от а, предложенията за изменение, така че ще се опитам да приема казаното от него като предпоставка, структурите, които той изброи, ще включа в компромисното предложение, за да може тази структура да стане част от а, закона. Господин Локегард има сега един въпрос. Just, just one... Един а, кратък политически документ в дискусията за гарантирането на заемите. Обеден съм, че чух а, добре и коментарите, които бяха направени. Нямам съмнение, че те са точни. Единственото, което ме притеснява е, че като започнем да преговаряме в съвета, мъдрото решение при въвеждането на този инструмент, тази система за гарантиране на заемите, е, е да сме наясно, че има държави членки, които няма да имат каквато и да била полза от нея. Трябва да сме наясно от политическа гледна точка за с цел на консенсуса в съвета. Много идеалитична система, която аз лично бих подкрепим, подкрепила, но трябва да сме наясно, че става въпрос и за политически въпроси. Някои държави членки, които ясно подкрепят програмата Еразъм като такава, ще имат загрежености по отношение на този въпрос. Просто към вас апелирам също, госпожо председател, да го отчетете този момент. Разбирам ви много добре, но, а, както казах и преди това, има държави, които почти нямат студенти по еразъм. И ако те нямат тази възможност да а, предложат финансиране на студентите, то никой няма да отиде да следва в чужбина. Аз самата бях в Дания, в Архус и говорих с професори и обсъждах този проблем. И дъчаните тогава попитаха защо ни трябва такава програма, като ние го правим. Това въжи и за немците. Но смятам, че трябва да проявим малко солидарност а, и да преглътнем тримата-четиримата човека, които няма да имат полза от а, тази програма, а, за да може обсъждането в съвета да, да продължи в добра посока. Сега давам думата на представителя на съвета. Благодаря за думата, госпожо председател. Кипър, кипърската страна ви уверява, че следваме развитието на това обсъждане с голям интерес. И сме действително отворени към сътрудничество, за да можем да финализираме преговорите по тази тема в полза на, на студентите. И сега ще продължа на немски. Съветът разгледа предложението на парламента и ще го разгледа на 26-27 ноември на съвета на министрите по културата, младеща и спорта. Както знаете, този съвет а, прие частичен общ подход а, към предложението на комисията и действително в много посоки има а, много припокривания с мнението на комисията и съвета. А, например, по отношение на програмата Жан Моне, също така по правомощията на националните агенции, и редица други области. Също така има и области, където мненията ни се а, разделят. Например, по отношение на множеството допълнителни цели, които затрудняват разбирането на текста и биха затрудили и реализирането на действията. Както вие знаете, частичният общ подход на съвета не съдържа въпроси, които зависят от бюджета до по-голяма или по-малка степен. Това, което споменахте, например, касае и предложени от комисията инструмент за гаранция на заемите за финансиране на следване по магистърски програми. Съветът вече два пъти обсъжда тези въпроси и са предвидени още заседания на съвета по образование. Ще се опитаме да постигнем яснота в сътрудничество с комисията във връзка с този аргумент. Тоест, ние нито ще подкрепим, нито ще отхвърлим този инструмент, докато не разберем как той ще работи на практика и какъв ще бъде ефект от неговото предлагане. Освен това, ще се опитаме да формулираме в едно приложение към а, законовия текст разпоредбите, свързани с а, новия инструмент за финансиране. Още веднъж ви благодарим и се радваме на по-нататъчно ползотворно сътрудничество. Благодаря на съвета. Знаете, че ние следим и вашата работа и се радваме на общите позиции е, по много въпроси. Така че ние сега ще ви запознаем с нашето компромисно предложение, ще ви дадем възможност да се съгласите с него. Смятам, че нашето предложение ще намерите отговори на много въпроси, които сте си задавали. А, също така комисията продължи да работи по текста, свързано с многото а, изменения, които ние предложихме. А, ще ви помоля да не смятате, че се опитаме да осложним нещата. Една част от целите сме формулирали по-специфично, но както знаете, хартията е търпелива и не пречи по никакъв начин на разбирането. Напротив, всеки, който се интересува от тази програма, може точно да разбере кои области се подкрепят в рамките на програмата. Когато става въпрос за общо сътрудничество, това не означава почти нищо. И следвайки предложението на либералите и на колегата Локегард, ще се опитам още веднъж да опростя и да стегна предложението, но и вие трябва да сте съгласни да разгледате този компромис. гражданите са унези или посредниците, които трябва да работят с програмата в следващите 6 години, трябва да знаят точно за какво става въпрос. А, но, както и да е, нашето предложение е по-кратко заради компромисните предложения, а, които сме формулирали. Във всеки случай може да се каже, че а, се радваме на много ползотворно сътрудничество и мненията ни доста се доближават. Не, че трябва да падне един му в прегръдките, но до момента, когато ще проведем триалога, трябва да сме премахнали а, някои разногласия в името на следващото поколение и в а, името на образованието на новите поколения. Така че смятам, че и съвета ще е доволен, ако трябва да ни даде по-малко пари за програмата следващия програмен период. А, защото а, онова, което ние искаме да се добави, няма да липсва на друго място. Ако вземете по-малко от всякъде и го добавите към тази програма, ще постигнем именно това увеличаване на бюджета, което ни е необходимо, за да постигнем целите на Европа 2020. И не смятам, че съвета като цяло би трябвало да е на друго мнение. По-скоро финансовите министри ще имат задръжки. Но дори и в този случай може да се апелира към финансовите министри, че ако трябва да се спестява, едва ли трябва да пестим, когато става въпрос за обучението, образованието на нашите деца защото е изключително важно именно за образованието да се направи възможно най-много. Виждате какъв е проблема с безработицата в Испания. Може би не би било толкова страшно положението, ако испанците бяха учили повече чужди езици. Тогава можеха да намерят работа в Германия, например, където има недостиг на обучаващи се в професии. Така че а, апелът ми е да не се опитваме да съкръщаваме, а да разпределим разумно процентите на гарантирано финансиране и да се опитаме да удовлетворим всичките наши е, стремежи. С това закривам този дебат. Благодаря на комисията и на съвета. Благодаря ви за плодотворната работа. Утре сутринта ще получите моите компромисни предложения за бюджета, за спорта и за инструмента за гарантия на заемите, така че на 27 ноември да можем да гласуваме с чиста съвест. И с това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ach so, ja. Jetzt kommen wir zum Punkt 7 und Punkt Преминаваме към точки 7 и 8 от дневния ред. Докладчикът е един и същ. А, и тези точки имат много общо. Става въпрос за корпоративна социална отговорност, насърчаване на интересите на обществото и действия насочени към постигането на устойчиво приобщаващо възстановяване. Всички разполагате с документите. През октомври 2011 година комисията излезе с съобщение във връзка с новата комуникационна стратегия на Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Господин Локегард е докладчик и както правната комисия, така и комисията по заетост не излязоха с законодателна резолюция а, така че то беше разгледано по а, член на 50. А, така че в момента Очакваме становище след 20 ноември на комисиите а, по заетост и правната комисия. Сега давам думата на Мортен. Благодаря, госпожо председател. Слава Богу, не трябваше да подготвям две становища, а само едно по тези два доклада. Ще бъда изключително кратък, с оглед на това, че всички вече имате този документ. Ще се спра на три елемента, които са важни за мен видимост и информираност, на второ място образователния момент, естествено и на трето място потенциала да се използва корпоративна социална отговорност за включване на повече стажове. Няколко думи за тези три елемента. На първо място видимостта и информираността. Много е, е важно гражданите и обществото да са наясно с корпоративна социална отговорност отговорност и връзките в обществото. Нашата комисия има роля, която трябва да изиграе и да допринесе за това. На второ място, образованието. Аспектите свързани с образованието. Важно е корпоративна социална отговорност да бъде включена в съответните образователни програми, така че и студентите, обучаващите се и предприятията да са наясно. И на трето място, връзката с университетите не мога достатъчно силно да подчертая колко е важно това, за да можем да предложим тези стажове за студентите. Това са най-важните за мен моменти. Чакам с нетърпение вашите коментари. Разбира се, ако възникнат проблеми, можем да ги обсъдим. Защото няма кой знае какви противоречия в момента. А, госпожа Коста има думата, каза председателката. Благ... Благодаря а, го, а, за предоставената ми дума. Съгласен, съгласен съм с казаното. Благодаря на господин Локарт. Няколко момента, които вероятно могат да бъдат интегрирани и по-нататък включени съответно взаимоотношенията между университетите и бизнеса, естествено, много важни са те. Добри примери за обучение в университетското образование и възможността за а, опит на място в фирмите. Това е нещо важно, както за самите фирми, така и за университетите. На второ място, важно е да се подчертае необходимостта за предприятията да позволят на своите ам, служители да извършват доброволна, доброволничество, да бъде включено в договорите. А, така че да се предостави възможността за отсъствие от работа с цел а, доброволчество. Това трябва да е част от а, договорите и да има и официална и неофициална възможност за припознаване на тези умения – Банките, например, позволяват на своите служители и дори и самите банки се възползват от това. Друг момент, който е много важен, а, да се разпространява чрез различните мрежи, бизнес мрежи, европейските търговски камери, възможността за хората да обменят опит с корпоративната социална отговорност и така да се заздрави убедеността, че това е една нова важна тема в деловата дейност. Не става въпрос само за а, доходи, приходи и а, печалба. А, това е един елемент, който помага на компаниите в а, техните отношения с потребителите. Благодаря, казва председателката. Това, което госпожа Коста спомена сега, всъщност вече се съдържа в текста. Училищата се споменават в точка 4, ученици, студенти, по време на учебни посещения също са споменати. А, в моя офис а, имах а, една ученичка, обикновенно а, има студенти, които идват а, при нас. А, но сега получих запитване от е, един познат, е, който има дъщеря на 16 години, дали тя може да дойде на практика, на стаж а, е, от нас. И съм много впечатлена колко много неща тя успя да освои в а, този а, период от време. И съм впечатлена от броя на стъжуващите в различни предприятия. Така че този процес е започнал, но може да бъде подкрепен от нас. А, ангажимента на гражданите е записан в член 6. Социална интеграция, ангажимент на гражданите. А, този а, текст е част от член 6. Може да се формулира още по- изрично, но трябва да направите предложение за изменение. А, иначе а, можем само още веднъж да подчертаем колко е важно сътрудничеството между университети и предприемачи. Така че абсолютно съм съгласна с казаното от госпожа Коста. Може да се засили още малко. До 15 ноември има време за подаване на изменения. До обяд можете да дадете по-татъчни предложения. Мортен, съгласен ли си да искаш да коментираш? Äh, Не, благодаря, нямам какво да добавя. Сега с това приключваме а, точките от дневния ред 7 и 8 и преминаваме към точка 9. Прилагане на стратегията на Европейския съюз за младеща от 2010-2012 година. Давам думата на господин Папа Николао. For... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за съобщението. Ще се опитам да бъда кратък, но трябва да направя няколко конкретни коментара по някои от въпросите, които са свързани с този доклад. На първо място е една редакторска бележка. Тази стратегия е една, обща и е, единна Настоящата комисия е водеща по този въпрос, но реалността е, че трябва да имаме хоризонтален подход към всички въпроси, свързани с младеща. А сега ще се спра на три главни въпроса и няма да се задълбавам в някакви подробности. С радост отбелязвам, че и комисията своето съобщение следва същия подход. И с оглед на това ще бъда пределно искрен и честен. Преди няколко години бяхме много ентусиазирани, искахме Европейска стратегия за младеща, която да помогне на младите и да принесе добавена стойност за тях и за европейското общество като цяло. Обсъждахме начините, по които това ще ни помогне да станем по-продуктивни. От тогава обаче, и тук трябва непременно да спомена, че нещата се промениха много драматично. Много рязко се повиши до 23% европейската младежка безработица в някои държави, като Гърция, Испания, дори 76-77%, 35% в Италия, дори във Франция 26%. От друга страна, 17% от европейските млади хора не са нито в образователната система, нито в заетостта. Така че поне един на няколко младежи в момента нищо не прави, ние докато си обсъждаме тук. В същия период от 2010 до днес много държави членки нямат допълнителни разходи за образование. Тоест Европа 2020 цели дадени нива в това отношение. И така, това, което искам да подчертая е, че е необходимо да има нещо повече от една страница в този доклад, и в това съобщение за младеща и смятам, че ако а, се придържаме към тази а, посока и останем само с тази една единствена страница, показваме на всички граждани, че сме много далеч от реалността. На второ място, като втора бележка от 2010-2012 година много сериозни усилия са направени в областта на социалните медии а, и младеща. Революции а, се осъществиха в рамките на арабската пролет благодарение на социалните мрежи. В Европа почти повече от 50% от младеща участва активно в тези социални мрежи, а пък ние и един абзац не сме отделили на тази тема. Когато започвахме този доклад в нашата комисия, имаше по-важни въпроси. Искахме показатели, по-добро мониториране и така нататък. Отворени метод за координация и разбира се, взаимодействието между Европейския парламент, комисията и съвета в рамките на ОНЦ. В а, точка 14.2 имаме едно опоменаване в тази връзка, но според мен тази връзка трябва много по-силно да бъде заложена. Това не е достатъчно. И това не е напразно го поискахме. Поискахме го, защото Членовете на Европейския парламент всеки ден се занимават с въпросите свързани с младежта и имат много сериозни познания в тази област и смятаме, че в е, тази област приносът на Европейския парламент би бил много полезен. Настоявам на тези три момента, защото смятам, че има много повече какво да се направи по тези въпроси. Не става въпрос за критичен подход, подход към комисията. Критичен съм към ситуацията, пред която сме изправени тези дни. Както казах в самото начало, ще бъда искрен и пределно честен, откровен. А, така че ще кажа, че няма как да се примирим с тази ситуация, която виждаме в програмите за младеща и а, се връщам на текста от комисията. Още нещо, което се опитвам всеки път да разбера, когато чета съобщенията на комисията за младеща, как функционира а, хоризонталния подход, който непрекъснато споменаваме за постигане на резултати. Трудно ми е да разбера защо нито веднъж не се споменава инициативата на господин Барозо от 20 декември миналата година за младеща. Ако не се лъжа, там се говореше за много конкретни мерки за младеща. Един а, милиард евро от Европейския социален фонд бяха споменати, но какво се случи с това? Комисията спомена и други моменти, които трябва да бъдат подкрепени. Подкрепят ли се те? Иска ми се да видя повече във връзка с този конкретен въпрос. Също съобщението нищо не се споменава и за инициираното в 8 а, държави миналата година за младеща, Опитвам се да, да се разбера, да разбера това и ми трябва конкретен а, отговор от комисията. Това, което прави а, членът на комисията Андор, различно ли е от това, което прави госпожа Василио? Още веднъж подчертавам, че обстоятелствата 2009 и 2010 драматично се промениха и ние трябва да се адаптираме. Трябва да сме още по- мотивирани, още по-решителни, с още по-целенасочени резултати. Също така смятам, че и поставянето като цел за 2010 не беше постигнато както трябва. Смятам, че положението е още по-лошо, отколкото 2010. -та. Дори водещите инициативи на Европа имат своите проблеми преди две седмици обсъждахме в пленарната сесия. Програмата е Разъм. Припомням и усилията на нашата комисия с госпожа Пак за по-консолидираната програма, която аз наричам ЕС, за обучение през целия живот. От 2010 година обаче последващите действия и осъществяването на тези програми не представляват успех, според мен. Не защото не вярвам в усилите на комисията, но и държавите членки имат много сериозна роля. Това, което се опитвам да кажа днес за този нов доклад, е, че е необходимо повече. Приветстваме, разбира се, инициативите на комисията Приветстваме и а, становището на нашата комисия съвместно с комисията по заетост тук в парламента. Младеща е много важен а, момент, свързан в Европа, но трябва да имаме цялостен подход към проблемите, пред които е изправена младеща днес. Всички сме съгласни, че има няколко сектора, всички сме съгласни, че има определен набор, набор от проблеми и въпроси, но пък трябва да предложим политики, които способстват за взаимодействието между различните системи на образование, на заетост и така нататък и да можем да действаме адекватно. Например, когато имаме на рано напускане на училище и търсене на заетост. Трябва да има възможности за стажове, комбиниране на обучение с работа за младите. Мога още много да кажа, но няма да продължа, защото всички сме уморени, а и ще имаме възможност да обсъдим по време на следващите заседания но отново ще бъда откровен. Няма как да се примирим с ситуацията на младеща днес в Европа. Не можем в нашия доклад да кажем, че след две години и половина по-късно, след гласуването на програмата за младеща, има положително развитие. Според мен има негативно развитие отрицателно. Трябва да го признаем и да бъдем решителни в доклада. Трябва да сме пределно решителни и да алармираме всички, че положението е сериозно. И също така искам да благодаря, да благодаря на комисията за възможността, която те ни предоставят за това обсъждане още веднъж в нашата комисия. И смятам, че в настоящия период от време посланията от а, този доклад а, могат да резултират в различни а, идеи, различни подходи в хоризонталния подход, да се използва този 1 милиард, който е а, достъпен в а, настоящия период. И така всички тези усилия от всички страни да доведат до успех. Смятам, че нашата комисия има важна роля. Благодаря ви много. Благодаря и за търпението ви. Thank you very much. Yeah. this was not very, how to say... Благодаря. Това не беше много, много мило или окоръжаващо. Е, вие описахте реалността и понякога и това е необходимо. Е, нали? не бива да се задоволяваме само с хубавите приказки, нещата трябва да се е, вършат. Но разбира се, комисията не е виновна. Ние знаем кой е виновен, както винаги. Съветът, съветът, е, представителите на съвета ги няма, но и когато... А, там са. Ега следващата ораторка. Е, благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда по-позитивно настроена. Благодаря на господин Папа Николао. Аз с удоволствие ще работя отново с него по тези въпроси за младеща. Той е специалист. Е, той наистина в така на краищата е позитивно настроен в смисъл, че се стреми е, да бъде постигнат максимално добър резултат за младежите. Тук най-важното е, е признаването на неформалното образование. От моя гледна точка е изключително важно. След това признаването на младежките Сдружени организации. Много е важно е, те да бъдат признати като равноправен партньор в разговорите. И е, е, равнопоставеността на стажантите. Също. Европейския младежки форум, много младежки организации в Европа се, се борят за, за качествени равноправни стажове. И разбира се, младежите трябва да имат е по-добър живот, по-добро качество на живота. Е, водим структуриран диалог, добре, но още по-важно е да се пристъпи към дела е, след диалога. Както току-що каза и господин Папа Николао. Все още няма достатъчно действия и, и, и дейности. И това трябва да се промени. Много е добре, освен това, че се стремим въпросите за младеща да присъстват във всяка област на политиката, но всякаш е, се се изостава от, от събитията. Е, е, програмите вече се обсъждат вече продължение на година и май сме позакъснели предвид сегашния програмен цикъл, да включим програмите за младеща в всички тях. Предложението на комисията до 2015 година. Социалното приобщаване, участието на младежите, всичко това подкрепям. И освен това лично аз смятам, че въпросът е за здравеопазването, за здравето, за репродуктивното здраве, за правото на избор е, по отношение на е, раждането на потомство. Са все важни въпроси, които вълнуват младежите. Ние не можем да останем глухи за тях. Благодаря. Следващият оратор. Колегата определено е експерт е, в е, тази област, е, но неговите сурови думи се коренят наистина в, в реални проблеми и най-големият от тях е масовата безработица и практически безпомощността на, на държавата, на обществото в опитите му да мобилизира този младежки потенциал. Но би трябвало да се обърнем с лице и към бъдещето по повод на новата финансова перспектива за периода 2014-2020 година, да подхванем дебат в Европейския парламент, да видим как се очертава бъдещето и как наистина във всички области на политиката да присъстват аспектите за младеща. Както казваше председателят на Европейската комисия Барозо по повод на стратегията 2020. В нея трябва да присъстват като основни направления младежките направления. А стратегията, за която говори нашия колега, може да бъде единствено отправна точка към провеждането на една настъпателна политика за младежите. Комисията, има ли я комисията? Желаете ли да се изкажете? Европейската комисия, да, заповядайте. Благодаря. Всъщност аз съм Сергей Копродак, е, е, ръководя звено Младежка политика. Йорген Хенсен от моя ляво, старши политически експерт и колегата до мен от ясно национален експерт от Норвегия, ръководител на екипа за изготвянето на доклада на Комисията за младеща. С благодаря на парламента за проявения интерес и ентусиазъм, всъщност бихме могли да кажем по тези въпроси. Аз изпомням от самото начало как господин Папа Николао, член на Европейския парламент, проявяваше огромен интерес към тази проблематика. Както всички знаем, в младежката стратегия попадат 8 направления на дейност от заетост през самодейност, е, участие, световни контакти. Е, е, можем да говорим за междусекторно значение на стратегията. Нашият доклад, прочим, се основава на националните доклади на отделните държави членки, значи това е плод на колективни усилия. За ваше сведение, около 12 страници от доклада са оформени като известие, адресирано до парламента. Вече основният материал е разделен на две части от около по 100 страници, съдържащи много интересна статистическа информация. Очевидната тенденция е прискърбна наистина макар и младежката политика да не е пряко отговорна за макроекономическите затруднения, младежите са най- сериозно засегнати от, тези макроекономически затруднения. И в тази връзка има какво да се направи, както казахме, неформалното обучение и образование, влагането на средства в придобиването на умения – участието на младежите, да се даде възможност на младежите да, да, да кажат своята дума, в това число по отношение на политиката на заетост. И това става в контекста на структурирания диалог. Европейският младежки форум всъщност председателства първия цикъл на диалога 2010-2011 година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 Участвахме е, в едно изследване на London School of Economics, е, което ще излезе наскоро, посветено на участието на младежите в обществения живот и чрез медиите. Е, предстои да започне работа в новата си усъвършенствана форма портал в интернет за, за младежите с една много сериозна социална насоченост. Това беше споменато от е, господин Папа Николао. Отново трябва да кажа, че, че е, сме ви благодарни. Е, областта младеж, младежката политика е много аспектна. Да, заетостта, но има и други неща. Да вземем, например, ролята на младежите в е, арабските революции. В Тунис наскоро се състоя голяма проява на съвета на Европа – на която се състоя обмен между младежите от Европа и, и, и младежи от арабския свят. Това бе преди, преди инцидентите наскоро в Северна Африка с нападението в Либия срещу Американското посолство. Но там присъства президентът на Тунис, много, много сериозна проява. Ето това мога да кажа накратко в, в непосредствена реакция на изказванията. Може и, и, и други колеги да се изкажат, е, ако желаят, но явно няма. Тогава господин Папа Николао, заключителни думи. Но съвсем накратко аз е, благодаря на колегите за коментара. Аз също с интерес очаквам по-нататъчната си работа с докладчиците в Сянка. Съм сигурен, че това ще бъде едно конструктивно творческо усилие, за, за да избегнем всякакво недоразумение, нека кажа още веднъж. С колегите от комисията ние работихме по първоначалния доклад за младежката стратегия. Аз много се радвам, че отново ще работим заедно. Аз благодаря на представителите на комисията за това, че са тук днес. Комисията наистина прави много. И е, в първоначалния си доклад ние приветствахме нейните усилия и целият нов инструментариум, въведен от Комисията в областта на младежката политика. Но причината, по която Днес не съм така ентусиазиран и до някъде вероятно песимистично настроен, е, че преживяваме огромна криза и в условията на тази криза не постигаме необходимите резултати. Според мен младежката стратегия днес не е приоритетна за държавите членки. Няма я енергията, няма я настойчивостта няма да бъдат постигнати, опасявам се, целите по 2020 и за съжаление не съм убеден, че дори на равнището на Европейската комисия има поли отраслов подход. Споменах някои примери. Това според мен са фактите. И ние просто трябва да ги а, признаем. През идните седмици, надявам се, с участието на комисията, е, някои от нещата могат да се изчистят. Ние не сме поначало критично настроени или негативисти. Напротив, нашата цел е да бъдем конструктивни и по един енергичен и решителен начин – да пристъпим от думи към дела, понеже сегашното положение застрашава бъдещето на Европа. Благодаря. Можем ли да се ориентираме към приключване на работата по девета точка от дневния ред? Десета. Проблем. Сета точка от дневния ред утвърждаване на, на, на, на, на решението на координаторите. Утвърдени са, нямаме нещо, нищо друго. 26 и 27 ноември. Следващи заседания на комисията. Благодаря на преводачите, казва любезно председателката, за което те и благодарят. Приятна вечер, колеги.